протокола на стоящо заседание. Трябва да ви информирам, че четвъртък председателя на парламента, заедно с председателя на съвета, ще подпишат по правило 74 от правилата 12 акта, които са прияти по законодателната процедура от обикновен тип. Наименованията на тези актове ще бъдат публикувани в протокола на заседанието. Господин Бургецио иска думата. Искате да кажете нещо по регламента. Благодаря, господин председател. Да, тази сутрин в Италия, в Венето, 30 човека, които нямат никакво криминално досие, са били а, арестувани. Направено е единствено и само защото те искат Венето да се откъсне от Италия. Председателството трябва да се занимае с този случай, защото това нарушава правото на свобода в една държава членка на Европейския съюз. Не може да се изправят пред хора, които имат идеи, които не ни харесват. Това не се прави. Господин Бургецио, както много добре знаете и разбирате, това няма абсолютно нищо общо с дневния ред. Така че отбелязваме вашата декларация, но тя няма да бъде обсъждана. Гресле. Госпожа Гресле. Благодаря, господин председател. Искам да отправя критика към председателя на парламента, който в доклада за освобождаване от отговорност на парламента е, е обявил за недопустим параграф 47 е, на Комисията на, за бюджетен контрол, Става дума за а, доклад за проучване и а, този доклад а, беше ни връчен след а, месеци забавене също така. Ораторката бива прекъсната от председателя. Извинявам се, но няма превод на някои езици. Госпожо Гресле, работи ли превода сега? Госпожо Гресле, е, всичко това, което казахте, които са свързани с освобождаването на бюджета от отговорност, ще го направите когато започне дискусията по тази тема от дневния ред. Така че ще ви помоля това да стане тази вечер. Е, може би трябва да се спомене е, за правното основание. Член 157 от правилника се предвижда само допустимост за изменения и трябва да бъде възможно като депутат от е, този парламент да отправя подобен въпрос към председателството. Благодаря. La base giuridica правното основание е член 20, ми казват тук от службите. Така или иначе ще накажете всичко това, когато започне дискусията по точно тази точка от дневния ред. И така, ние сега в момента, както виждате, говорим за съвсем друго, а то е промяната в нашия дневен ред. Когато дойде обаче тази точка за освобождаване от отговорност, всеки един от вас може да вдигне ръка и да поиска думата и да каже какво мисли. Много ви благодаря. Продължаваме към дневния ред, който е заложен от председателски съвет председатели на групи. това са следните предложения за промяна в дневния ред. 2 април, сряда,